I'm going to start on the blue growth. Мисля, че трябва да започнем. Ще започнем. Ще започнем с последната точка. Син растеж, защото тук е докладчика и някой е докладчиците в сянка. И така, господин Даниелис. Син растеж, имате думата. Благодаря, господин председател. тук сме се намалили, намалели значително, но това няма да ми попречи да говоря за растеж. По-необходимо е от всякога е, е да насърчаваме растежа и то устойчивия растеж, за да може да напредва реалната економика в Европа. Повече от всякога безработицата е един истински кошмар за цяла Европа. Пред нас е съобщението на комисията за синия растеж. Това е едно а, смело, а, перспективно а, предложение, което обаче също така е реалистично. А, неговата цел е да насърчи устойчивия растеж в морското дело и да създаде нови работни места и то бързо да ги създаде. А, така че а, не трябва а, да загърбваме морето. Трябва да се обърнем към моретата и океаните. Но това, разбира се, вече не е нищо ново. Вече 4-5 хиляди години европейците използват морето за економическа и друга дейност. И тук е необходимо да споменем конкурентоспособността. Обеден съм, че става дума за една, един голям потенциал за растеж в различни отрасли – затова се предлага интегрирано управление на морските ресурси и крайбрежните ресурси. Това е, ще помогне за възстановяване на економиката в е, крайморските райони и ще допринесе за опазване на околната среда. В моя доклад предлагам конкретни мерки в следните сектори. Първо трябва да се определят конкретните правомощия на различните заинтересовани страни. Трябва бързо да се пристъпи към подготовката на кадри, за да могат създадените работни места да се заемат от компетентни специалисти. Именно това е причината, поради която ние смятаме, че ще бъде уместно да се създадат отраслови съвети, натоварени с определене на следващите етапи в развитието и които да помогнат за разгръщането на наличните ресурси. Както казах, трябва много част по-скоро да се дефинират правомощията на различните участници в този процес. Необходимо е да се анализират възможностите за мобилност, наличните ресурси, да се създадат програми за а, обучение и за подготовка на преподаватели, разбира се. Основата за постигане на тези цели вече е на лице. Необходими са нови рамки в рамките на морския транспорт и използването на морските ресурси. става дума за създаване на европейско морско пространство. Вече съществуват пилотни проекти, които дадоха добри резултати и за това ние искаме комисията да направи съответни предложения, за да може да се постигне напред в така нареченият Blue Belt, синият пояс. За кои сектори става дума? Става дума за тези сектори, в които най-бързо могат да се създадат нови работни места. Бързо трябва да се пристъпи към изграждане, така, строителството на нови, на нови морски съдове за крайбрежното корабоплаване. В Европа морският туризъм е сектор, който е особено важен и може много да помогне за растежа. Именно за това трябва бързо да му помогнем заедно в сътрудничество с съответните териториални общности. Например, така, например, необходимо е да се направи всичко възможно, за да се премахнат всички бюрократични спънки и да се създаде по-голяма прозрачност. Необходимо е също така да стимулираме туризма. Да създаваме съответни школи, примерно за ветроходство, за готварство и така нататък, които могат да насърчават специализирания туризъм. Необходимо е да о, а, и, съществяваме економии чрез опростяване на някои страни от а, туризма. Примерно а, визите и тяхната цена. Туризмът е, както казах, много важен отрасъл, свързан с морската, морското стопанство. Необходими са тематични е, програми, насърчаване на културния туризъм а, и всичко това, което може да допренесе за осигуряване на добавена стойност Комисията трябва да направи предложе, съответни предложения за подобряване на пристанищните, е, пристанищните инфраструктури, например, е, и за използването на шенгенските възможности в е, корабоплаването. Това са, за да се насърчат по-привлекателни и по-доходоносни дейности. Именно трябва да кажем, че потенциалът на туризма може да се използва най-пълноценно в крайбрежните райони. Необходимо е да се обърне внимание и на нормите на сигурност, процедурите на одобрение, когато става дума за строителство на нови кораби и съдове, плавателни съдове за отдих. Всичко това е свързано с туризмът в крайбрежните и морски райони. Не трябва да се забравя, че е необходимо да се дадат условия за синергия между частният и публичният сектор – Значи необходимо е а, е, а, е, е, добра свръзка, връзка на всички дейности в крайбрежните райони, както туризма, така и стопанските дейности, които не бива причимно да си, взаимно да си пречат. Това нещо за енергетиката, несъмнено. Това е една от големите възможности на крайбрежните райони и би трябвало именно ние да бъдем първопроход и когато става дума за научно-изследователската и развойна дейност е, в областта на новите е, енергоисточници. Трябва да бъдем начало. Офшорните електроцентрали много пъти могат да бъдат е, решение е, за енергийния проблем. Като се съчетаят, разбира се, на усилията за развиване на туризма и тези економически дейности. Но това е така, друга страна на морската економика. Казах офшорни инсталации, също така аквакултурни, аквакултури и тяхното развитие, те могат да дадат много. Заедно с опазването на екосистемата, там където се развива аквакултура, което в такъв случай не трябва да се забравя. 80 хиляди работни места има в аквакултурата на Европейския съюз. И съгласно едно проучване на ООН, този отрасъл, до 2019 година вероятно ще предоставя по-голямата част от рибите, които консумираме. Те ще бъдат, ще идват от аквакултура, а не от традиционния риболов. Усилията в Европейския съюз за развиване на аквакултурата са благоприятни. Разбира се, както вече казах няколко пъти, не трябва да забравяме околната среда при използване на морските ресурси. Мисля, че синята енергия, синята енергетика ще ни даде възможност да създадем много нови работни места. Стига да сме готови с достатъчен брой квалифицирани кадри. В заключение ще благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество, което много ми помогна в моята работа. Благодаря и на секретарята за неговата ценна подкрепа. С това ще приключа. На ваше разположение съм за отговори на въпроси. Euh, Господин председател, скъпи колеги, най-напред искам да благодаря на колегата Спирос за неговата работа, защото споделям изцяло повечето от неговите становища и предложения. Но мисля, че този доклад може да бъде още обогатен. Защото той може да се представлява един пътен лист за парламента в тази област. Става дума, че ни е необходим един балансиран подход към развитието на економическите дейности и опазването на околната среда. И във връзка с това искам да кажа, че трябва повече да направим, за да съгласуваме инструментите за син растеж с съществуващите екологични стратегии на Европейския съюз. Всички сме съгласни, че трябва в най-голяма степен а, да намалим отрицателното въздействие на човешката дейност в крайбрежните и а, морни, морски райони. Тук не могат да се правят економии, трябва да бъдем много ясни по този въпрос. И имам няколко забележки във връзка с а, а, това. Съгласна съм, че е необходима гъвкавост по отношение на главните насоки, за да може страните да направят максимално възможното, като става дума за географски райони, които имат различна специфика. Необходимо е също така развитие на пристанищната инфраструктура – транспортна и енергийна инфраструктура, която да бъде едновременно ефективна и устойчива и е, свързана с минимални от парникови емисии. Колкото до туризма, напълно споделям позициите на колегата. Но не трябва да забравяме, че е необходимо да инвестираме в естествен, нашите естествени ресурси, а това е запазване и възстановяване на а, наследството, природното наследство, което сме получили, да, да също така да инвестираме и в нашия човешки капитал, човешките ресурси. Защото много пъти виждаме как економическите съображения надделяват. За крайбрежните и морски райони трябва да видим как да помогнем на тези, които живеят там – за да осигурим синергия на всички дейности, риболов, аквакултура, туризъм, економически дейности и така нататък. Не трябва да забравяме и сигурността на корабоплаването, което е много важно, като се вземат необходимите предохранителни мерки. Благодаря на докладчика, защото съм съгласна с повечето от неговите становища. Благодаря. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. И в миналото сме работили ползотворно и вярвам, че и за бъдеще ще е така. Аз съм застъпник за синия растеж. Едва ли ще се изненадате, когато го чуете. 70% от повърхността на земята представлява вода. Само 30% е суша. Населението на Земята се увеличава. Това са хора, които ще искат да пътуват, да се хранят, да ловят риба. Въобще моретата и океаните ще предоставят много ресурси и съответно ще играят все по-голяма роля. Съответно въпросът е как да генерираме растеж и да опазим моретата и океаните. Освен това, как да създаде Европа работни места, високотехнологични работни места и как да се превърнем в водеща сила в Европа. По силата на стратегията 2020 година искаме да има растеж и работни места и синия растеж е неразделна част от тази стратегия. Вече сме казвали, че трябва да работим за създаването на економическа дейност, на економически възможности и във връзка с интегрираната морска политика. Така че този доклад представлява една добра новина. Наскоро присъствах на една конференция по въпросите на моретата в Германия. Там се говореше за синия растеж по но се говореше много и за транспорта в моретата и океаните. Знаете за големите кораби, за крузовете, които има най-често в Средиземно море. Всички тези плавателни съдове трябва да бъдат високотехнологични, и да са съвременни, да са надежни. Освен това, когато се добива в морето или в океана газ или нефт, трябва да се гарантира безопасното транспортиране на тези суровини. В Германия, в Куксхафен, съм наблюдавала нови технологии, които се използват при такива добивни дейности в морето. Много хора обичат да бъдат на плажа, когато са на почивка, така че крайбрежните райони могат да се окажат нещо като златна мина. Туризма трябва да опазва природните местообитания. В Германия Имаме зони, които са затворени и в тях се влиза само със специално разрешение. И що се отнася до аквакултурите, е, до добивната дейност, тя определено има голям потенциал. Същото въжи и за аквакултурите. Трябва да спомена, че само около 10% от моретата и океаните, 10% от тяхната територия е изследвана както трябва. Те са богат източник на суровини, на материали, не на последно място за козметичната индустрия, за фармацията. Много може да се направи и в тези области що се отнася до суровините, до полезните изкопаеми. Трябва да кажа, че... Приключвам, между другото, господин председател. Та Европа може да направи нещо и в тази връзка, за да е водеща сила. Когато се добиват полезни изкопаеми, не трябва да се вреди на околната среда, естествено. Искаме политиката ни да е такава, че човека да е в центъра. Морското пространствено планиране е също много важно. Въобще много, много работни места могат да се създадат в много различни подотрасли в този сектор. Благодаря. Um, uh, господин Тейлър има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Данелис за доклада. Доклада е добра отправна точка. Няколко коментара. Първо, по туризма, тъй като ние сме комисия по транспорт и туризъм. Нека да не забравяме възможността за синергия между морския и крайбрежния туризъм. Трябва да се опазва околната среда, морските ресурси, местообитанията и така нататък. Не става въпрос само за въздействието върху околната среда, обаче. Естествено, трябва да има рамка, законодателна рамка по отношение на туризма с цел да се опази околната среда. Аз мисля, че економическото развитие трябва да върви ръка за ръка с опазването на околната среда. Не трябва да се залага задължително на добивната дейност, за да се гарантира економически растеж и работни места. Тоест, околната среда трябва да получи малко по-голямо внимание в този доклад. Параграф 10 в доклада говори за помощта за държавите членки за развитие на морските и крайбрежните райони. Аз смятам, че трябва да има последователност в стратегиите за управление на тези райони. Например, британското правителство одобри само 31 нови зони, резервати, а бяха препоръчани 127 такива. Това когато се е, приемаше съответната стратегия в Великобритания. Мисля, че трябва да има последователност в Европейския съюз, е, що се отнася до пространственото морско планиране. Синия растеж има голям потенциал за развитие на така наречената синя енергия. И този потенциал трябва да бъде реализиран. Естествено и тук се засягат приоритетите в областта на, на климата, на околната среда. Надяваме се, че е, целите в бялата книга, е, пътната карта за транспорта ще бъдат е, изпълнени. Знаете за разпределянето на трафика е, между шосейния транспорт, морския транспорт и железопътния транспорт, различните проценти. Мисля, че малките и средните предприятия трябва да бъдат подпомогнати да се предвидят различни проекти за тях. Приветстваме идеята за обучение. Еразъм като програма трябва да помогне за създаването на нови умения, които пък да генерират си на растеж. Това са положителните ми коментари. Имам и някои бележки, които са по-скоро критични. Не винаги добивната дейност е свързана с положително развитие в морските райони. Има сериозни заплахи от такава дейност в екологично деликатни области. Е, трябва освен това да определим точно какво точно се има предвид под синя технология и под места за отглеждане на аквакултури. Това са сиви области за мен. Готов съм да работя с докладчиците в сянка и в крайна сметка да приемам един добър текст. Госпожа Фостер, благодаря. Господин председател, няколко бележки от нашия докладчик в сянка Петър Ван Дален. Колегата иска да благодари на докладчика за положените усилия по този доклад. Той проявява ентусиазъм. Колегата освен това очаква да види проекта на текста можем справо да кажем, че много държави членки не отчитат възможностите на този сектор. Става въпрос за огромна верига на доставките и много често този сектор е, е пренебрегван, нещо като пепеляшка в економиката. Петър Ван Дален смята, че работният документ е амбициозен. Засягат се основните аспекти в тази индустрия. Тук не става въпрос само за кораби и за пристанища, всъщност шосейния и железопътния транспорт също се засягат. Те могат да допринесат за създаването на работни места. А така че Петър Ван Дален смята, че трябва да се развие морската индустрия. Подкрепяме устойчивия растеж на сектора. Освен това, искаме да се гарантира, че морската индустрия ще се справи най-накрая с замърсяването. Аз съм от остров и този проблем е особено наболял там. Много е важно да се решат тези проблеми. По отношение на морската транспортна политика е, и развитието и до 2018 година, колегата смята, че трябва да се инвестира в по-малко замърсяващи е, кораби, трябва да се генерира чиста енергия, пиратството не трябва да се забравя, трябва да има международно сътрудничество в тази област. Знаете какво се случва около Сомалия, около Нигерия. Следва да се справим съответно с пиратството. И нашите е, мерки в тази област, нашите усилия трябва да продължат възоснова на сътрудничество между различните генерални дирекции на комисията и на различните държави членки. Държавите членки отговарят за пространственото планиране, естествено. Е, трябва да има сътрудничество, но националният суверенитет трябва да се зачита. И в заключение, е, колегата е работил по други съобщения на комисията в тази връзка и се надява, че докладчик Данелис ще ги прочете тези съобщения, както и коментарите на, на, на самия колега Ван Дален. И така приключвам. Благодаря за думата. Господин Уджиас има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря на колегата Данелис за предложението. Искам да ви благодаря. Аз заставам изцяло за това, което казвате. Искам и аз да дам своя принос. Моя принос ще бъде под формата на изменения. Каква ще е отправната ми точка? Растежа в крайбрежните райони и на островите трябва да стане неразделна част от програмната дейност. Нашия компас в момента е програмата с 2020 година. Искаме да създадем растеж в Европа. Какво не приемаме? Има крайбрежни райони, но и не само крайбрежни, които са по-засегнати от други места. Там няма растеж, няма е, интелигентно развитие. Устойчивото интелигентно развитие трябва да включва анализ на структурите и на чертите на тези крайбрежни райони. Освен това, транспорта, разходите за транспорт между тези отдалечени най-често райони, разходите са, са високи и регионите страдат. Мога да дам конкретен пример. Говорим за ежедневни проблеми на нашите граждани – Представете си един автомобил, който трябва да пропътува разстоянието от Сардиния до италианския континент. 800 евро са разходите за транспорт в рамките на 127 морски мили. По такъв начин се засяга и економиката на индивида, и економиката на района. Аз говоря за Сърдиния, ама можем да говорим и за Крит. Няма разлика. На всички острови в Средиземно море живеят не повече от 5-6 милиона души и има нужда от структурна връзка между островите в Средиземно море и европейския континент. Още нещо. Когато говорим за туризъм, има още едно системно ограничение. Промяната на сезоните. Създават се работни места, но те са временни по своя характер. Четири месеца годишно може да се работи. Можем да споменем най-важните острови. Е, Майорка, Менорка, Много често на тези места се зависи от сезона, в изключително голяма степен. Растежа не може да се основава само на работа в рамките на един сезон. Трябва да създадат и други възможности. И в заключение. Нашата правна система ни дава инструменти като митническия кодекс, например, в член 158 на кодекса се предвиждат възможности за митнически облегчения, като целта е да се запълни тази празнина, която аз вече очертах. Аз си мисля, че мерки трябва да се предприемат в рамките на кохезионната политика и в рамките на социалната политика. От друга страна, структурите трябва да станат една неразделна част от единния пазар – И по този начин, в рамките на стратегията ЕСА 2020 година, ще можем да кажем, че сме интегрирали тези острови. Комисията. Знаем, че господин Данели винаги е посочвал много неща, свързани с а, топлите води, т.е. с моретата, които са по-на юг, но и с моретата свърза, а, а, разположени на север. Но това какво, което ме вълнува е, че някои държави членки имат почти монополно положение спрямо а, круизите. В а, моята страна, например, повечето круизи започват от Саутхемптън. Това е едно пристанище, което а, така е обхванало бизнеса с а, круизите и лайнерите, които осигуряват такива круизи. Ние изостанахме с времето а, заради пожара И доста от членовете на нашата група не са тук, но ако може да бъдете кратък, ще е чудесно. Благодаря, господин председател. Бих искал на първо място да поздравя колегата за доклада. Това е много важен доклад, особено за островите, не само за южните острови, а за всички острови, които са част от Европейския съюз. Това е доклад, който, по мое мнение, е стъпка напред към правилната синя економика и към растежа. Това е доклад, който дава добра идея за устойчив растеж, особено в морския сектор. Аз смятам, че иновацията и динамичното приложение на иновациите биха могли и би трябвало да бъдат характерни черти и на този сектор на европейската економика. Всяка държава членка може да бъде обхваната, да се включи, всеки един регион може да се включи както и малките и средни предприятия, разбира се. Така че, заедно с ние можем да осигурим устойчивото ползване на нашето крайбрежие. Ето защо а, поздравявам това усилие към а, обръщане на внимание върху добрите а, начини за ползване на крайбрежието на Европейския съюз. Аквакултурата. Да, това е нещо много важно. А проведоха се консултации с Европейския парламент, с заинтересованите страни и синята стратегия е много важна, що се отнася до енергетиката и а, туризма, тъй като туризма е силно, силно заинтересован от доброто развитие на енергетиката. Бих искал а, да спомена един специфичен въпрос. Онези острови, които са част от Европейския съюз, не са в на лоша позиция. Напротив, те са в много добра позиция. Освен това, бизнеса с, с морските круизи и лайнерите, осигуряващи тези круизи, е много важен за европейската економика като цяло. Още веднъж бих искал да благодаря на колегата за доклада и се надявам, че ще можем да разискваме още въпроси, свързани с него на е, двустранна основа. Благодаря, господин председател, казва представителя на комисията на за възможността, която ми давате да кажа няколко неща. Много а, голям е интерес, очевидно, към този а, доклад и се радвам, че той е в същата посока, в която и ние разглеждаме нещата. Очевидно е много ясно, че а, морската економика е изключително а, важна, тя е съществена за европейската економика и това е много важно, особено във връзка с растежа и нещата, които могат да се направят, за да е ефективен менеджмента, да е ефективно управлението на морската економика като цяло в Европейския съюз. Както това става ясно, както в самия проекто доклад, така и в изказванията, които изслушахме. А, разбира се, че трябва, както беше подчертано и се радвам, че стана така, по, голямото значение на а, комбинирането на различните а, елементи от економиката на крайбрежието, защото цялото това нещо касае не само крайбрежните райони или крайбрежната економика. Там има много голяма дозбира се пристанища, корабоплаване и така нататък. Но един от новите сектори, които трябва да бъдат подчертани, са свързани с а, научните изследвания и разбойната дейност. Това са а, сфери, в които сме инвестирали много, за да могат да бъдат развити устойчиви ин, а, елементи, т.е. иновациите да помогнат за устойчивото развитие на морската или крайбрежна економика. А, подкрепа за повишаване на квалификацията, за, за ам, запазване на съществуващите умения, квалификации, типични за ам, морските райони, е много важно. Например, а, комбинацията между някои умения, които съществуват от векове и а, нови квалификации, като тези свързани, например, с енергодобива от а, морето, а, е една добра а, комбинация, която трябва да се развива в бъдеще. Морският туризъм, както много добре а, знаете, ние подготвяме документ в тази връзка, който по-късно през годината ще бъде разпространен. На 21-22 май в Валета в Малта ще бъде проведен среща на тази тема. има голям потенциал в тази сфера, като, например, доставката на морски а, храни, на морски дарове и осигуряване неустойчивата а, устойчивото производство на аквакултури. Това, което знаем за сега е, че има значим интерес за развитие на този сектор глобално. А, също така знаем, че Европа е в много добро положение по отношение иновациите, знанията и е, е, практиките, които има по отношение на аквакултурите. Така че така че работата, която в момента вършим е как можем да дадем допълнителен импулс за развитието нататък, като разбира се направим и проучване на въздействието. Бих искал да подчертая отново, а енергията електричеството, добивано от вятърна енергия, е много добре развито в Европа, но трябва да се продължи в тази насока. Още няколко неща, които накрая искам да подчертая. Развитието на морската економика на Европа зависи до голяма степен от следното – предложения, които в момента вече са на масата, а за следващата многогодишна финансова рамка и новите структурни фондове. Това е поне най-удачното, което ми се струва, че за момента може да се а, използва като терминология в момента а, се водят дискусии както в държавите членки, така и между тях, така и на ниво, а, на съюзно ниво а, и по отношение на съчетаването на публично-частното партньорство. И така, интегрирани елементи, увеличаване знанията за морето, а, съчетаване на знанията и уменията, а за да се даде допълнителен импулс за развитието на економиката в крайбрежните райони и на морската економика. Економически жизнени морета а, а, и възможно най екологосообразно развитие е, на морската економика могат да бъдат осъществени само с помощта на иновациите. Да, благодаря председателя. А, съжалявам, че ще трябва да съкрата нещата и, и да ви моля да се изказвате кратко, господин Данели, заповядайте. Да, благодаря, господин председател, аз ще бъда много кратък. Това, което научихме по отношение на морската економика и туристическия трафик и бизнес, а, беше както положително, така и отрицателно. Но поне научихме много повече, отколкото знаехме преди. И разбрахме, че ако се инвестира в туризма и в другите сектори, а, наистина постигаме растеж, но този пък растеж заплашва околната среда. И това ние не искаме да се случи, защото по крайбрежието на Европейския съюз има много а, чувствителни към замърсяване от всякакъв характер екосистеми. Так, е, освен това искам да благодаря за всички а, положителни оценки за всички идеи, които бяха споделени от колегите във връзка с моя доклад. Разбира се, добива на суровини по крайбрежието или в морето а, са а, много противоречив въпрос а просто ще трябва правилата, които ще се прилагат, да бъдат много добре обмислени и много добре следени. А, добиването на природни суровини а, от морското дъно също е много противоречива практика. В Балтийско море пък има сериозно развитие в добива на суровини далеч от морския, морските брегове, което също създава своите проблеми или по-скоро наши проблеми. Разбира се, не мога да а, засегна всички а, елементи, ето за, касаещи морската економика, ето защо се съсредоточих само върху няколко. Благодаря господин Данелис. 29 април е крайната дата за, добав... за предоставяне на проекто решения. 31 май ще а, се а, гласува. И така, сега, споразумението между ЕСЕ и Шри-Ланка – съжалявам, господин Сарвамано, а, заради а, пожара трябваше да излизаме. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъде съвсем кратък. А, това е споразумение, изключено по стандартната процедура между Европейския съюз и Демократична република Шри-Ланка което засяга и допълва 15-те двустранни споразумения, подписани до сега с страни членки. Няма абсолютно никакви проблеми и се очаква то да бъде гласувано а, това споразумение в края на май, господин Белин. За да спестим време, ще кажа, че напълно подкрепям предложенията на докладчика и до тук ще спра. Има ли някой друг, който иска нещо да каже? Okay, they... Срокът за внасене на изменение, а единственото изменение, което може да направите е да отхвърлите споразумението, е а, 25 април, 7 май ще обсъждаме в комисия. Има ли нужда комисията да говори по този въпрос? Няма. И затова преминаваме към последната точка от днешния ред. Докладът на господин Маринеско за външната политика по отношение на а, въздухоплаването. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за предложените изменения. Вече съм предложил някои компромисни изменения в комисията. Имах среща с докладчиците в Сянка и се стигнахме до споразуменията. До споразумение по повечето компромисни изменения. Чакам за становището на комисията по заедостта и след това ще ви дам сведения последните а, изменения и списъка за гласуване. Господин Бейнин. Да, имахме много плодотворна среща на докладчиците в Сянка в Страсбург, където е, повечето от е, измененията, предложени от мен, бяха включени в компромисите, а особено аз исках, е, когато се говори за бизнеса, да се споменават не само потребителите, а също така е, много съм доволен от компромиса относно е, е, е, възловите и регионалните летища. Е, там става дума за съществуване, използва да съществува тази инфраструктура, вместо да се изгражда нова инфраструктура, останаха един-два въпроса нерешени. 60-тото ми изменението ми номер 60 не може връзка с него ще кажа, че не може комисията о, просто да изяснява а, въпроса. Тук а, трябва да участва съвета. И в този смисъл съм направил предложение за изменение. 54-то изменение. Мисля, че докладчикът е съгласен с този подход, който предлагам. Необходимо ни е по-добро сътрудничество, за да може единото европейско небе наистина да а, стане реалност. Но а, не се посочват а, истинските виновници. Има и други фактори, които пречат. И а, по този въпрос ще предложа устно изменение. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря, господин председател. Благодаря за е, сътрудничеството е, и добрата работа след срещата в Страсбург. Искам само да посоча, че въпросът е, за шума, който генерират летищата, е много важен. И това в светлината на споразумението между Европейския съюз и САЩ, който извади на преден план този въпрос във връзка с това, което става с американските авиолинии. Трябва да помислим как да постигнем реципрочност в споразумението по този въпрос. Ето това са нещата, на които бих обърнала внимание. За останалото ще кажа само, че трябва да бъдем последователни. Благодаря, господин Маринеско. Аз преди да си отида в, в Великобритания, имах възможност да се запозная с повечето от измененията. Едно един от ключовите въпроси е транссибирския въпрос, а също така, разбира се, единното европейско небе. Много важно е да се повдигне въпроса за допълнителният, необходимия допълнителен капацитет на летищата. А, иначе ще се върнем там, откъдето сме тръгнали. А, но иначе, както каза господин Маринеско, ще трябва да изчакваме становището на комисията по заетостта. Но общата насока на, на работата се подкрепя от всички ни и мисля, че така ще бъде и за напред. Господин Алкадрой. Благодаря, господин председател. Нашата група се отнася положително към този доклад. Работихме в прекрасен дух на сътрудничество миналата седмица в Страсбург. Разбирам, че и докладчиците в Сянка са имали възможност да се срещат там. Подкрепяме компромисите, които предлага докладчикът. Разбираме, че той е категорично е приял някои от нашите изменения. Благодарим му за това и го поздравяваме. Съвсем накратко, господин председател, искам да кажа, че има няколко ключови изменения, според нас. 17 и 18, както и 36. 17, 17 и 18 най-напред да кажа. Ние искам, трябва да се подчертая, че при лоялна, честна конкуренция, честната конкуренция в Европа, в Европа е абсолютно необходима ако искаме да бъдем в силна позиция спрямо останалия свят. И затова е необходимо да се обърне внимание на нелоялната конкуренция на някои предприятия, които ползват регионални помощи. Говоря за бюджетните, за нискотарифните превозвачи, например. А, това се, бяха 17 и 18 изменения. А за 36 ще кажа следното. Необходимо е да се формулират минимални норми в двустранните споразумения, както по, социал, по, по социални и екологични показатели, така и относно правата на пътниците. Необходимо е да се създадат законодателни рамки, които да са достатъчно хармонизирани. Това е абсолютно необходимо, ако искаме да имаме лоялна и в честна конкуренция. Господин Гил. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговия чудесен доклад. Трябва да го поздравя, да го поздравя, да благодаря и на другите депутати, които са внесли 60 изменения, които ще усъвършенстват още повече проекта доклада. А ние, разбира се, подкрепя една по-амбициозна външна политика в тази област, за да отговорим на сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. Несъмнено нужда ни е повече Европа в нашата външна политика по отношение на въздухоплаването. Европейският парламент може много да помогне в прилагането на заключенията на съвета, пък и на предложенията, които ние сме направили в нашето съобщение. Споделяме това, което беше казано и благодарим на докладчика за неговото внимание и времето, което отдели. Ние ще предадем на докладчика а, нашите мнения, за да ги разгледа докладчика, пък и комисията. Първо, девето изменение – Според нас, след като беше изпусната възможността за усъвършенстване и укрепване на законодателността в областта на захвоплаването, трябва да изпускаме възможността за по-нататъчна хармонизация. И в тази светлина девето изменение е като че ли малко не на място. 13-то изменение се там се спомена, по-добре е, може би да се споменат уместни стандарти вместо високи стандарти. А, точно обратното, по-скоро високи, отколкото уместни, защото е, иначе ще направим крачка назад от, от това, което Европа винаги се стреми по отношение на нормите, те да бъдат най- възможно най-високи. 27 изменение – да не се подкрепя конкурентоспособността на европейската авиация е почти равносилно на това да се призовава за по-високи данъци. Мислим, че това ще спъне развитието на европейската, европейското въздухоплаване в конкурентния международен пазар. По 28 изменение не е ясно какво очаква от комисията вашата комисия, от Европейската комисия. Става дума за проучване. Може би може да помислите, да призовете комисията внимателно да разгледа различните такси и а, цени на билетите в различните страни членки. В 26-то изменение се призовава Европейската комисия да предложи минимални задължителни норми за двустранни споразумения. Мисля, че това излиза извън мандата на комисията, извън правомощията на комисията по отношение на страните членки. Комисията не може да налага минимални задължителни норми на страните членки. Не може да преговаряме с тях, можем да обсъждаме, да спорим, но за да включим някои стандартни клаузи в, между двустранните споразумения. 38 изменение. За нас не е напълно ясно. Ние предлагаме преразглеждане на регламент 868, където става за европейски и неевропейски превозвачи където неевропейските превозвачи имат несправедливо предимство, било поради държавни субсидии, било поради а, ценови дъмпинг. И в момента ние подготвяме подобно, подобно преразглеждане на регламент 868, но не е ясно как новият регламент ще може да се прилага към альтернативни, устойчиви видове транспорт, както се казва в предложението. Тук става дума за чисти автомобили, високоскоростни влакове и така нататък. За нас не е ясно обаче съществува ли международна конкуренция между нашите железници, примерно, и железопътния транспорт в Близкия изток е, или в САЩ? А, 40-то изменение. Lead negotiations with a number of neighboring countries, including Algeria. Just want to... И тук искам само да ви уведомя, че имаме мандат за преговори с Алжир, но не сме почнали още, започнали още подобни преговори. Може би тук трябва да се направи корекция. 59-то изменение. То призовава Европейската комисия да помисли преди да въведе допълнителни наказателни санкции, които биха накърнили конкурентоспособността на европейските въздухоплавателни кампании, наистина мислим внимателно как да постъпим. Нашите мерки не трябва да се разглеждат като наказателни, а по-скоро като мерки в подкрепа на европейското въздухоплаване. И накрая 60-то изменение. Е, то иска комисията да предложи мандат за преговори в връзка с ИКАО. Това е много трудно съществимо. Подобно на препоръка бе направена още в 2002 година. От комисията беше излезено това предложение, но съвета нямахме положителна реакция от страна на съвета. И смятаме, че и, и днес също така както и тогава ще бъде трудно да получи подобно предложение подкрепа е, и да бъде прието. Благодаря, благодаря на докладчика и на всички останали. Благодаря, Марина. Господин Маринецко, съвсем накратко, искате ли да добавите нещо? Благодаря за всички коментари. Ще взема предвид всичко казано. Благодаря, казва председателя. На 7 мая е гласуването в комисията. Нека да ви напомня, уважаеми колеги, че май нямаме още дата за влизане в пленарна зала, но 7 май е датата, в която ще се опитаме да гласуваме в комисията. Вероятно през юни ще влезем в пленарна зала. Така приключваме заседанието за тази сутрин. Имаше известни проблеми. Благодаря на всички, че се върнаха в залата и ще се видим днес след обед.